Colleagues. Колеги. Can I bring the meeting of the Продължаваме с следващата точка от дневния ред – работна група в областта на туризма. Първо ще обсъдим документа за изразяване на становище във връзка с конференцията на тема Европейски туризъм, свързан с културно-историческото и промишленото наследство, проведена на 25 април тази година в Дъблин. Комисарят малко ще закъснее, когато той дойде. Председателството ще бъде поето от господин Фиданца, тъй като аз имам час за медицински преглед. Нека сега първо обсъдим конференцията на тема Туризъм, свързан с културно-историческото и промишленото наследство състояла се през април в Дъблин. Разполагате с документа за изразяване на становище, изготвен от работната група в областта на туризма. Предвидихме краен срок 14 април 12 часа за внасяне на изменения по този документ. Счетохме, че би било добре да се изготви документ, изразяващ становището на Европейския парламент, който да бъде представен на конференцията в Дъблин. Би било добре да бъде изготвен такъв документ, за да се обобщят и приоритетите, които са залегнали в отделните ни доклади по темата. В документа са отразени и резултатите от провеждани проучвания. Не знам дали Карло или някой друг от заместник-председателите ще участва в тази конференция. Към нас е отправена официална покана. би било добре да се възползваме от конференцията, независимо от това дали някой ще участва или не, като повод за изготвянето на такъв документ. Крайният срок за внасяне на изменения по него е 14 април, 12 часа на обяд. Някой иска ли да добави нещо? Карло? Благодаря, Брайан. Предлагам официално да поканим господин Хигинс, но да оставим шегата на страна. Би било добре работната група да присъства на конференцията и да изложи ясна позиция по тема, по която неведнъж сме заставали на становище. Предвидена е и една малка сума в бюджета на Европейския съюз това е сума предвидена по бюджета на Европейската комисия за развитие на културния туризъм. Мисля, че е важно да продължим работата в тази област. Важно е да присъстваме на предстоящата конференция. Току-що получихте проекта на документа за представяне на становище така че ще си запазя коментарите за по-нататък. Добре, крайният срок за внасяне на измененията е 14 април. Господин Тейлър, Брайан попита дали имаме някакви въпроси по процедурата. Не, нямаме. Не знам дали сега е подходящият момент да спомена това но мисля, че трябва да поговорим за хуманното отношение към животните и защитата на животните в европейския туризъм. Асоциацията на британските туроператори излезе с насоки за хуманното отношение към животните. Миналата година, когато обсъждахме доклада на Карло, представителите на комисията заявиха, че ще насърчават работата по тези насоки от акта и че дори, може би, ще ги приемат. Мисля, че добре е тази тема да бъде отчетена в становището на работната група за туризма или да бъде обсъдена на нейната следваща среща. Председателят. Мисля, че можем да говорим за хуманното отношение към животните в областта на туризма, най-вече в областта на селския туризъм. Но ако ще обсъждаме тази тема, тя би следвало да бъде разискана на следващото заседание на работната група за туризма. След Великден ще се срещна с Карло, ще изготвим план за темите, които трябва да се обсъдят и за това как следва да ги обсъдим. Една от темите, които можем да предвидим за разисквания е и хуманното отношение към животните. Кейт, бих ти бил благодарен, ако ни изпратиш предложението си още веднъж в писмен вид, за да го вземем предвид. Ще говорим и по други въпроси. Има много предложения за теми, които могат да се обсъдят, но ще вземем предвид твоето предложение. Както казах, след Велик ден ще се срещна с Карло и ще обмислим как да продължим работата на ниво работна група за туризма. Виждам, че няма въпроси по тази тема. Очакваме пристигането на комисаря. Знаете ли горе-долу кога точно се очаква да бъде тук? Ще бъде сред нас всеки момент, доколкото разбирам. Така ще имаме възможност да сменим табелките с имената тук на председателското място и Карло ще може да заеме мястото си тук. Bene, eccoci, riprendiamo i nostri lavori. Diamo il benvenuto al vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani che ci ha raggiunto. Noi tenevamo molto a questo. Добър ден, при нас е вече комисар Таяни. Ние много държахме да проведем това заседание с господин комисаря. защото има известни разминавания с е, графика на комисията и на нашата комисия, затова и до сега е, срещнахме е, трудности да го организираме. Но в рамките на работната група за туризъм беше много важно да чуем до къде е стигнало, какво е успяла да направи комисията по ред въпроси, които ние очертахме като приоритетни в областта на туризма. През е, октомври 2011 излезе доклад е, за работата на работната група. Ние формулирахме и съответните приоритети преди няколко месеца. Така че сега оглеждаме какви мерки се предвиждат и ще чуем от е, господин заместник председателя на комисията. По този начин ще можем и ние да пренасочим своите приоритети. Затова, без да се бавя, давам думата директно на господин а, Таяни. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря на всички. Аз закъснях малко, защото участвах в конференцията на така наречения Дунавски форум. Госпожа Тикао се занимава активно с тази тематика. Имахме представители на много региони е, на тази конференция. И трябва да се знае, че туризмът е много е, важна е, дейност. Тя ни позволява да се познаваме, да имаме общи ценности – а също така и да използваме е, този туризъм и този инструмент за подсилване на економиката. Туризмът е, често се е, счита, че е така е, пепеляшката на нашата економическа политика, но в края на краищата, е, за да имаме истинска европейска политика в областта на туризма, трябва да има и съответната законова база. И то на европейската политика в тази област не следва да измества националната, а да дава просто добавена стойност. Благодаря на господин Фиданца и на другите колеги от парламента, които подкрепиха плана за стратегията за туризма и създаването на работната група, която работи и дава много положителни резултати, според мен. Според мен най-важното беше да осигурим координиране на нашите дейности. Не забравяйте, че от страна на комисията ние работим за постигане на вече формулирани цели и е изключително важно да можем да разчитаме на твърдата подкрепа на Европейския парламент. Държа е, да благодаря на всички е, за вашата ангажираност към проекта Косме, където е, именно се предвиждат дейности в областта на туризма. Мисля, че съответно програмата Косме се радва на голямо признание – защото се вижда, че има и промяна в туризма. Туризмът е един економически сектор, който може да бъде водещ. Водещ в борбата за справяне с кризата, с преодоляването на безработицата сред младите. Знаете, че този проблем е много голям също така могат да се създават и е, ресурси и работни места. Тоест, е, този на туризма в Европа. Вие говорихте по този проблем. Освен това, в Европа някакси нямаме необходимата специализация в областта на туризма. Що се отнася до морския туризъм, ние можем да приложим там програми, които са се оказали успешни в други под сектори, като Калипсо, например. И накрая тематичният туризъм. Това е една отлична възможност за Европа. Нашите пристанища трябва да излязат малко извън рамката на транзитния си характер. Те трябва да се превърнат в пристанища на престой. Но за да се случи това, трябва да се решат много структурни въпроси. Отново споменавам визите, между другото. В заключение, трябва да кажа, че ние сме подготвили програма от действие. Нашата група се надява, че вие ще бъдете на наша страна. Другите членове на комисията трябва да осъзнаят колко важен е туризма, особено в ситуация на криза. Благодаря. Господин Деграндес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на заместник председателя Таяни. Закъсняхте днес след обед, но сте точно на време, ако се вземат предвид а, интересите на Европа, ако мога така да се изразя, както и ако се вземе предвид работата на нашата комисия. Туризма е огромна индустрия, Аз искам да кажа няколко думи относно обмена. Обмена в областта на туризма може да се използва самия туризъм гарантира много приходи. Член 195 от договора прави хармонизацията възможна. Вие се опитвате да отчитате принципа на субсидиарност във вашата стратегия за туризма. Мисля, че следва да се направи нещо конкретно, за да се улеснят някои конкретни групи туристи. Чудесна идея е да се облегчи визовия режим с Китай – Китайския режим не може да се сравнява с кубинския, например. Китайците напускат страната си безпрепятствено. САЩ обаче създава известни затруднения. Не сме много популярни, май, в САЩ. Точно както се опитваме да получим популярност в Южна Америка и точно както южноамериканците се опитват да получат пазарен дял в САЩ, трябва и ние да положим необходимите усилия. Би следвало да привлечем туристи от САЩ. Що се отнася до качеството, качество не е само празна дума. Качеството е действителност. Нека да погледнем Испания. В Испания поради кризата има намаление с 1,4%. 1,4% спад в броя на туристите, но 5% са средствата похарчени в повече. Имаме тук колега, експерт по Майорка. Защо да не заложим социалния туризъм? И туризма за възрастни хора. Възрастните хора не разполагат с толкова много средства. Хората, които са пестили цял живот биха искали да пътуват на по-ниска цена и го правят в сезон, който не е пиков, съответно има заетост през цялата година. Създава се възможност за заетост. Калипсо е нещо добро в това отношение. Освен това, пакетният туризъм за младежи, които просто хващат един чартарен полет – Говорите за това, че този туризъм е полезен, само че младите хора общо взето пият по баровете цял ден. И това не е нещо добро за местните общности. Ако ще правим образователни програми за младите, нека да помислим внимателно как точно да ги образоваме. Не искаме чак толкова много. Трябва някъде да се започне. Когато съвета на министрите на ЕСА осъзнае какъв потенциал се крие в туризма, той ще обърне достатъчно внимание на този отрасъл и ще му отдаде дължимото. миналото имаше страни, които нямаха кой знае какъв капацитет, сега го изграждат. И ето защо би трябвало да ви поздравим, тъй като вие помагате за този процес. Продължавайте в същия дух. Господин Хигинс и след това следващия колега. Благодаря. Господин председател, Искам в началото да се съгласи с заместник председателя на комисията. Туризма беше пепеляшката на работата в нашата комисия. Не му обръщахме много внимание, докато колегата Фиданца не изготви доклад, посветен на Европа като дестинация. Мисля, че документът е добър. Проблема е следния. Е, по някакъв начин говорим общо за туризма. Нямаме конкретни цели. Да, говорим за, за бюджет, споменаваме културен туризъм, добре, говорим за сезонен характер на туризма, нищо конкретно повече. Какъв трябва да бъде конкретния план? Трябва да имаме стратегически, оперативни цели, по-конкретен текст. И още нещо. Колегата Луис го спомена. И вие го споменахте. Етикета за качество. Хората трябва да знаят какво получават, когато плащат. Трябва да знаят какво получават, когато купуват определена храна или остават в определен хотел и така нататък. Казахте, че документа ви ще се появи след няколко месеца. Обикновено, когато чувам комисията да казва нещо подобно, това означава, че ще минат не няколко месеца, ами няколко години. Затова, имате ли предвид някаква конкретна дата? На второ място. Да, бюджета ни е малък. Но искаме да рекламираме Европа в Бразилия, Русия, Индия и Китай. Заделили ли сте конкретни средства за тези четири страни, защото те са целеви? Бразилия, Русия, Индия, Китай. На трето място. Директивата за пакетните пътувания, която е още от 99-та година. Трябва да бъде променена тя. Кога ще се случи това? Ами, значи, конкретни въпроси с конкретни отговори. И накрая, но не на последно място по значение. 35% от ирландската економика зависи от туризма. Между другото, 17 милиона души в света твърдят, че са с ирландски происход, включително Обама – Искаме от тези хора да дойдат в Ирландия, да видят откъде идва тяхното родословно дърво, къде са родени техните предци. На този етап има 500 000 полета, които са резервирани през Великобритания към Ирландия. И на последно място, облегченията за визови режим. Кога ще видим нещо конкретно? Кога ще се реализира нещо подобно на практика? Благодаря. Колегата е Старас. Благодаря, господин Фиданца. Позволете ми първо да благодаря и на господин комисаря. Благодаря и на господин Фиданца и останалите колеги, най-вече на господин Деграндес, който отстоява каузата ни в областта на туризма. Удължаването на туристическия сезон, преодоляването на сезонността е нещо много важно, за което говори господин комисарят. За целта се нуждаем от альтернативни модели – като например альтернативни туристически маршрути или културно-исторически туризъм. Трябва да се осигури и висококачествено обучение. В туристическия отрасъл трябва да работят възможно най-добре обучени кадри. Необходимо е да се осигури качество и на научно-изследователската и развойната дейност. Към момента потребителите закупуват немалко туристически пакети онлайн. Трябва да си осигурим конкурентоспособност в тази област. Възниква и въпросът за връзките. Не можем да бъдем водещата туристическа дестинация в света, ако не осигурим добри връзки. Колегата Деграндес говори за Майорка. Връзките са много важни там. Предстои от Минорка идния месец да бъдат пуснати директни полети до Санкт-Петербург. Това е много важно. Преките връзки са изключително важни с оглед на развитието на туризма. Необходима ни е такава стратегия, която да гарантира добри връзки с всяка част на Европа. В стратегията Европа до 2020 година постоянно се говори за устойчив растеж. И в тази формула трябва да се заложи и на качеството. Качеството е от голямо значение за туризма. Развитието на туризма предполага и економически напредък. За това трябва да постигнем известна хармонизация във връзка с европейския знак за качество. Към момента наистина не се знае какво стои зад всеки един отделен знак, като качество на услугите в даден хотел, например. Трябва да поговорим и за достъпността. Ако искаме да осигурим равенство, равни възможности за всички, то трябва да осигурим равнопоставеност и в областта на туризма. Хората с увреждания, например, трябва да имат същите възможности за прекарване на свободното си време, както и останалите. В Европа те са 18 милиона на брой. Това е потенциален източник на приходи за туризма. Към момента действат 20 различни знака за удостоверяване на достъпността. Но в отделните държави членки не е лесно да се разбере какво точно стои зад всеки един от тези знаци. Мисля, че системата трябва да бъде уеднаквена. Нивото на шума в хотели с 5 звезди Разбира се, никак не е приемливо някъде наблизо да има строителна площадка по време на високия сезон. Не е възможно и при такива условия там да се провеждат делови срещи и прояви. Трябва да проучим въздействието на шумовото замърсяване върху туризма. Има разлики между отделните държави членки. Испанската федерация на туризма работи по изготвянето на знак – в тази област. Знам, че тук действа принципът на субсидиарност, но мисля, че трябва да намерим някакво решение. Има и въпроси свързани с авторските права. Трябва ли хотелите да заплащат такси за авторски права за програмите, които се показват по телевизията в техните стаи, например? Благодаря на Роза. Преди да продължим, нека кажа, че няма да дам думата на колегите, съобразявайки се с политическите групи, в които членуват, ще им дам думата в реда, в който са се записали за изказване. И нека помоля тези, които ще се изкажат сега, да бъдат малко по-кратки от изказалите се до тук и да поставят точни, конкретни въпроси. Така и господин комисарът ще има време за отговори. Господин Тексейра. Господин комисар, благодаря ви, че приехте поканата ни, че отделихте от времето си, за да се обърнете към нас. Приветствам господин Карло Фиданца за чудесната инициатива за създаване на работна група в областта на туризма. Да се надяваме, че в бъдеще ще бъде установена действителна общоевропейска политика в областта на туризма. Господин комисар, вие говорихте за значимостта на туризма. В Португалия на туризма се падат 11% от нашия БВП и 12% от работните места. Аз съм от един от най-отдалечените региони. При нас туризмът съставлява 30% от местната ни економика. Виждате колко е важен този отрасъл за Португалия. Представихте редица предложения за работата на работната група. Мисля, че две от тях са важни. Би трябвало да се създаде група за управление при кризи в областта на туризма. Знаем каква е разрушителната мощ на природните бедствия. През 2009 година в Мадейра бяхме свидетели на унищожително природно бедствие. Получихме помощ от Европейския фонд за солидарност. Това бедствие бе през месец февруари, непосредствено след него. Хиляди туристи отмениха резервациите си. От това проистекоха много сериозни последици. След това се опитахме да възстановим репутацията на тази дестинация. но бедствието при всички положения оказа много голямо въздействие върху туристическия поток. Друго предложение за работата на работната група. Възможно е да се използват някои курорти –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 и да го въведе като модел в повече от една държава членка. Госпожа Фостър и след това господин Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. И аз на свой ред искам да благодаря на господин Фиданца. Аз самата съм работила продължение на няколко години в отрасъла на туризма. Мисля, че държавите членки не отдават дължимото на приходите, които могат да се реализират от туризма по цялата верига на туристическите дейности. Ясно е, че в туристическия отрасъл следва да се установи конкуренция. Различните държави предлагат различни услуги, различни продукти, има разлики в културно-историческото им наследство. С други думи, на държавите членки се пада задачата да направят всичко възможно на местно и национално равнище да си осигурят възможно най-голям брой туристи. Много е важен и обликът на туризма. А що се отнася до визите, разбира се, може да има трудности, ако няма реципрочност. Ако ние облегчим визовия си режим, в това няма нищо лошо, но ако ние от своя страна искаме да напуснем страната си и да отидем другаде, не би трябвало да ни се създават трудности. за качеството на продуктите. Не би следвало, според мен, системата да се стандартизира. Или това би било най-явното решение на проблема. Но трябва да отчетем, че повечето хора пътуват по време на отпуската си, за да се забавляват и тези, които им доставят услуги, трябва да осигурят съответното качество. Качеството е особено важно. Много са важни и стандартите. Имаше много тежки инциденти с отравени от въглероден двуокис в сгради, например. Не би следвало да има такива инциденти, но за съжаление те са факт. Когато в се провеждат мащабни прояви, като например Олимпийските игри или юбилеят на кралицата, то можем да привлечем много посетители. Бих препоръчала на всички държави членки да установят монархия, тъй като от това наистина проистичат много големи ползи. По време на празнествата за юбилея на кралицата, туристите дойдоха за да видят не мен или някой друг, а за да видят именно нея. И според мен това е един много добър наш местен продукт. Много е важно и мисля, че господин комисарят ще се съгласи с мен да насърчаваме провеждането на мащабни събития тук в Европа, като например спортни прояви. Няма значение каква точно е проявата, важното е, че тя привлича посетители и на държавите членки се пада отговорността да отстояват провеждането на такива прояви тук. А що се отнася до Китай, например, да, трябва ни по-голям капацитет, трябва да изградим и съответната инфраструктура, за да привличаме повече туристи към Европа. Имам и няколко въпроса. Споменахте въпросните 131 милиона евро. Това не са чак толкова малко пари. Бих искала да знам за какво точно ще се заделят тези средства, тъй като ни се иска да се осигури добро съотношение качество-цена. Иска ни се да се осигурят допълнителни ползи за отрасъла и за държавите членки. Вторият ми въпрос. Преди известно време в Обединеното кралство се смени правителството. И тогава се започна серия от редовни срещи между министъра на туризма и представители на отделни дейности в този отрасъл. Не знам дали вие си взаимодействате с представители на национално равнище, дали провеждате редовно разговори с тях. Мисля, че от тях можете да получите много добра информация. Те могат да ви дадат ценни насоки за работата ви. Явно, господин комисар, правите всичко, което е по силите ви. <clears throat> Явно е, че и голяма част от отговорността се пада на държавите членки трябва да продължаваме напред, да намалим бюрокрацията и да работим всички заедно. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, разбира се, и на господин Фиданц, колегата Билбао. Благодаря. Благодаря на господин Таяни, заместник председател на комисията. Работната група по туризма извършва важна дейност и туризмът е сектор, който е важен за създаване на работни места, за благоденствие и за развитие на економиката. Много е, се радвам за това, което чух за визите, за европейския етикет за качество. Аз е, идвам от страната на баските. И Има два аспекта, които според мен не сме засегнали много в дейността ни е, по туризма. При нас специално ние страдахме от насилието, което се създаваше от дейността на ЕТА. Затова и ние сложихме акцент върху пре, преодоляване на тежката индустриална криза, в която се намирахме. И сега, когато няма вече е, насилие от е, страна на ЕТА, също можем да работим е, за развиване на туризма. Макар, че точно пък сега няма и достатъчно слънце, но работим, е, работим за това туризма да е една от нашите водещи индустрии. Основната ни цел е да има ясно формулиран а, подход на европейско ниво, именно в посока на добавена стойност и съответно да има бюджет. Именно по този начин ще успеем да постигнем а, прогрес, така както се опитваме да го направим и в моята провинция Боилбао. Освен това, трябва да установим какъв продукт е обект е, на интерес. Примерно при нас музея Гугенхайм а, е, ни изведе така на световната сцена. Но също така работи много и по реклама на регионалната кухня, например. Ние имаме много, много високо качество в това отношение и успяхме да постигнем сериозни резултати. И на европейско ниво трябва е да открием стратегическите проекти, тези, които могат да бъдат водещи, които да привличат туристи от чужбина. Да кажем, ето ви пет причини да дойдете в Европа не е нужно само да ходите в Париж да гледате Айфеловата кула. Елате да опитате виното Риоха, елате да видите музея Гугенхам, Билбао. Тоест, това бяха важни, важни неща, които исках да подчертая. Освен това, темата за качеството. Абсолютно съм съгласна, че трябва да има европейски етикет за качество, но нека да задам следния въпрос. Когато говорим за образование, за квалификация на кадри, когато примерно хората търсят хотел 3 или 4 звезди, те нямат ясен отговор какво ще намерят там. Тоест, вие не говорихте за именно за този аспект на квалификацията, обучението на персонала за посрещането на туристи. Споменахте за пилотен проект за преодоляване на сезонния характер на туризма. Говорихте за Чили, Аржентина и друга латиноамериканска страна. Защо избрахте тези три страни? Примерно в страната на баските имаме много интересен опит, свързан с финансовите средства. Имаме една конкретна програма, която финансира пътуването на хора от третата възраст. С цел те да имат и по-разнообразен социален живот, да създадат връзки с други региони в Испания и с други части от Европа. Ето това е една практика, която ние можем да споделим на европейско ниво. Тоест имат, имат опит, е, има опит в различни страни членки, които покрива именно различните аспекти на вашите предложения. Трябва да направите нещо като карта на добрите практики, колегата Баниан. Аз съм съгласен с всички изказали се, че темата трябва да се разглежда с много голяма сериозност и че до този момент подценявахме туризма, не му отдавахме нивото на внимание, който той заслужава в рамките на европейската економика. Подобно на госпожа Билбао, смятам, че трябва да се занимаваме с теми. Теми, които да продаваме на новите пазари, за които говори колегата Хигенс. И съм убеден, че тези нови пазари не са ексклюзивни. Има и други е, разрастващи се пазари с туристи, които чакат да стигнат до Европа. Имахме отлична презентация имахме по тези теми от колегите преди няколко седмици, където се казваше, че е, комисията трябва да е, работи повече за разпространяване на информация на европейското индустриално наследство, защото това е основен елемент на културното ни наследство и може да постигне устойчиво и разнообразно е, туристически дейности в Европа, включително които да допринесат и за възстановяване на индустриални обекти в Европа. В е, Обединеното кралство определено има такива обекти, но според мен не само в е, Обединеното кралство. И в моя регион, и в региона на колегите има такива паметници. Но знам, че много такива обекти има и във Франция, и в Белгия. Там индустриализацията е била изключително развита. В Гент, например, има отличен музей по тази тема. В е, Германия също Тоест, можем да направим една европейска оферта на тази тема, която си е уникална в своите качества. Като има и други, е, други подобни е, теми. Аз, е, примерно, съм пътувал в, по Европа по художествени галерии. Също това може да е тематика. в такъв смисъл как точно процедира комисията в цялата тази дейност по рекламиране, продаване на туристическите пакети или туристическите обекти на Европа на тези ново забогатяващи потенциални туристи? как е, смятате да разработвате именно такива подходи на европейско ниво? И ако мога да коментирам въпроса с визите. В е, Ирландската република ние не сме в Шенген и тогава трябва да видите какъв е, дебат се води в моята страна за това колко туристи губим ние от това, че китайските туристи, примерно, идват с шенгенска виза и посещават много страни, но не се занимават с това да вземат е, шенгенска виза, за, е, да вземат виза за нас. Аз се надявам, че ние поне дългосрочно ще влезем в Шенген, но средносрочно, краткосрочно има ли начин да се улесни визовия режим? между те за вече получилите шенгенски визи, така че те да могат да имат нещо като пакет на виза. Yeah, uh, much, um... Господин Тейлор, Благодаря. Благодаря за представянето ви, господин комисар. Мога да кажа, че бях изключително доволен, че uh, Голяма част от е, нашите становища са отразени във вашето изказване, особено потенциала на туризма за възстановяване на економиката и за е, задвижването и отново. Днес е, излиза един доклад за най-новия национален парк в Обединеното кралство, в Южна Англия, 1000 мили е, е дължината на тази обект. 465 милиона са отделени, е, но са създадени 8200 работни места и до този момент 46 милиона са били посетителите. Тези цифри показват, че има огромен потенциал. Има огромен потенциал да се е, развива туристическата индустрия и ние трябва да търсиме подобен растеж посредством разходване на средства, като сложим акцент върху малките и средни предприятия, които да се възползват именно от уникалните предимства на Европейския съюз, културни, исторически, природни особености и индустриални, но наследство. Това са неща, които са типични и специални в Европа екотуризъм, велосипедни пътеки, ЖП мрежа, връзка, мрежата на градовете и така нататък. Включително и примерно пътуване с цел почивка и обучение или някакъв вид курсове за по-възрастните, примерно почивка плюс курсове, кулинарни или някакви други опита. Тоест трябва да търсиме е, начини да хората да остават по-дълго в е, Европа и съответно да остават и повече пари. Така че смятам, че потенциала определено е много голям и ви приканвам да направите всичко възможно, за да улесните е, растежа в тази област. И се надявам, че е, ще има е, момент, благодарение на моята изказване тук, когато посетителите в новия национален парк в Обединеното кралство ще се отвоят. Грация. Господин Уджиес. Благодаря, Карло, благодаря на комисаря. Нарекал ви председател, още не сте председател. Кой знае, може и скоро да станете. Благодаря за вашата презентация. Ще се опитам да съм кратък. Всъщност, много колеги са поискали думата и не е лесно да се вместиш. По отношение на специалната група Мисля си, че нейната работа е отлична. Нека обаче да не забравяме, че би следвало да определим целите си максимално бързо. Защото ако не се определят цели своевременно, може и да се провали цялото начинание. Искаме да виждаме положителни резултати, нови работни места, растеж. За да се случи всичко това, би следвало да действаме бързо. Това е нашия подход. Ето защо мисля, че трябва да се направи анализ, след като предложенията са приети, т.е. след като са действали вече една година, например. Да видим какво се е случило, да видим статистическите данни, да видим въобще какво е постигнала реформата. Защото има известни проблеми по отношение на предоставянето на статистическа информация. Преди месец в Италия имахме панаир на туризма там станахме свидетели на следното. Някои региони дават статистически данни от 2012 година, а други от 2010 година. Е как да правим прогнози при положение, че статистическите ни данни се разминават? Така че една от целите на вашата програма трябва да бъде даването на точна статистическа информация. И трябва да се работи бързо по отношение на тематичните цели. Аз бих могъл да дам принос по отношение на сезонния характер на туризма. И, и известен принос мога да дам, макар и скромен по своя характер, към плана за действие, който споменахте. колегите вече споменаха колко са важни връзките. И тук нямам предвид само транспортните връзки. Комуникацията като феномен. Трябва да се създаде мрежа за реклами. Трябва да има платформа на която да се предлагат всички услуги в областта на туризма, да се предлагат работни места, например. По този начин ще се генерират работни места още нещо. Казахме, че туризма трябва да бъде инкубатор за економическа дейност и би трябвало да не се отчита туристическия характер, т.е. сезонния характер на туризма. Госпожа Яла Сендер, искам да благодаря за тази инициатива. Ние ще работим с вас. Искам да благодаря на господин Таяни за това, че най-накрая се обърна внимание на туризма като дейност в Европейския съюз и се казва, че туризма е ценен за ЕС. Говорим сега за многогодишната финансова рамка. Ако искаме да стимулираме туризма като отрасъл в Европа и ако искаме да разчитаме на него, за да излезем от кризата, трябва да направим нещо конкретно. Много от засегнатите сериозно от кризата държави са държави, които зависят от туризма. Освен това, има някои групи от населението, които са специално засегнати. Например, младежите, ниските слоеве от обществото, ниската средна класа, по-бедните. Искаме да разберем в Испания и във Франция какво конкретно е направено, тъй като знам, че там има конкретни мерки. Какво ще направите за активна политика на заетост в тази област? Ако погледнем добавената стойност от пътуванията на по-възрастни хора, например, от пътуванията на пенсионери, ще видим, че туризма се отразява благоприятно на тяхното здраве. Има редица отрасли, например е, авиационния сектор или някои предприятия от сферата на, на забавленията, които разчитат изцяло на туризма. Освен това, разглеждаме сектора на хотелските услуги. Тук би следвало да се предвидят мерки за енергийна ефективност, за спестявания. Така ще има допълнителна стойност. Защо да няма проект от типа на Еразъм в туризма? В някои държави членки има такива инициативи. Различни видове туризъм споменахте, исторически, културен, кулинарен и така нататък. Европа може да предложи много. Европа има военна история, Въобще туризма е, има много различни лица и може да привлече много хора, например от Америка, които произхождат от Европа. Господин Кун. Благодаря, Карло. Благодаря ти и за инициативата. Благодаря и на господин комисаря. Но нека се спрем върху няколко цифри. БВП в Европейския съюз възлиза на 12 000 милиарда евро. Ако заделим 5% от тази сума за туризма, то това ще са 600 милиарда евро. БВП-то на една средно голяма държава членка. но трябва да отчетем, че парите, които хората харчат за отпуската си, вече са си ги заработили под формата на трудовото си възнаграждение. Колкото по-тежка е економическата ситуация, толкова по-малко склонни са хората да инвестират средства в отпуската си, например. Какво имам предвид? Ако искаме да развиваме туризма, ще трябва първо да подобрим състоянието на економиката. Трябва да разгледаме и дестинациите, към които се отправят европейските граждани. Това обикновено са далечни дестинации, като Австралия, Сейшелските острови и други. С други думи, от европейския туристически отрасъл изтичат приходи. Не мисля, че някой американец би прекарал ски вакансията си тук в Европа или пък би отишъл да се гмурка в Червено море. Американците по-скоро биха останали в Съединените щати, биха препарали отпуската си там. Трябва да се борим срещу туристическите потоци, които напускат страната. Няма нищо лошо в това да привличаме входящи потоци, разбира се. Мислил съм не малко по въпроса за това, че Европа би трябвало единно да прави реклама за Европа като дестинация. Но ние нямаме едно туристическо бюро за целия Европейски съюз. Нямаме обща структура. Има много структури по места в държавите членки. И нерядко съм се замислял за това, че би могла да се създаде една такава общо европейска структура. Така европейските туристи ще си останат тук в Европа. Благодаря на Вернер. Думата има заместник председателят на комисията за отговор. Una valutazione di tipo Благодаря, Карло. Нека да направя един политически коментар в началото. Струва ми се, че всички осъзнават колко важен е туризма за създаването на растеж в нашата економика, за да се справим с кризата и за да създадем реални перспективи за развитие за младежите. Струва ми се, че тук комисията и парламента са на една вълна, имат една и съща визия и ето защо можем да постигнем конкретни резултати. Преди да приключи настоящия ни мандат, би трябвало да предприемем някакви мерки. Госпожа Аяла Сендер ни припомни, че не е лесно да се говори за туризъм в рамките на целият разговор за индустрията в Европа. Има държави и членки, които се притесняват от това, че ще загубят своите правомощия. Има региони, които се притесняват от същото. Така че не е лесно да се говори за обща европейска туристическа политика. В началото беше много трудно да се организира заседание на съвета посветено на туризма. Имали сме много срещи, на които сме канили министри. Аз съм работил с министри на туризма с цел създаване на туристически проекти, пилотни проекти по отношение на Латинска Америка, например. Там има милиони хора, които са с испански, италиански, португалски или немски происход. Както каза господин Хигинс, по света има много хора с ирландски происход. Това са хора, които имат а, роднини в европейските държави. Новоизбрания папа, например, той има италиански корени. Ето виждате, че има някаква връзка с Аржентина. Аржентина, Бразилия, Китай. Една вечер в Сантьяго де Чили вечерях в а, ресторант и обърнах внимание колко много германци има там или хора, които говореха на немски. Поне. Това са хора, които искат да дойдат в Европа, могат да видят къде са се родили техните предци. Аз съм готов да ги поканя да дойдат, да видят откъде проистича тяхната култура, да научат езика, защо не, да си купят някакви стоки – има редица европейски държави, които сътрудничат с комисията по тези пилотни проекти. И не е само Латинска Америка. САЩ, Израел, например, могат да бъдат обект на такива проекти. Моята цел е да привлеча европейски туристи или по-скоро туристи с европейски корени в Европа. Но когато става въпрос за туристи европейци и техните пътувания в други държави, и в тази област полагам усилия. Например, пътуванията на пенсионерите. Калипсо като проект. Това е проект за темата тематичен туризъм, например религиозен туризъм, посещение на религиозни светини. Още нещо. Разбирам това, което каза господин Кун. Нека първо да гарантираме възможности за туризъм на европейците в рамките на Европа. Когато се пътува трябва да се заделят средства. Има известно намаляване на средствата за европейските авиокомпании. Какво се случва, господин Уджиус? През февруари изпратих едно писмо, където подробно описах онова, което се случва в сектора на туризма. Естествено, че ще предвидим преразглеждане на плана за туризма ще представя в Вилнюс 21 точки. Това ще стане на 7 и 8 ноември по време на литовското председателство. Съжалявам, че господин Хигинс го няма. Исках да дам конкретен отговор на неговия въпрос. Италианците, общо взето, говорим доста бързо и не е лесно за преводачите да се справят, може би трябва да говоря малко по-бавно. Добре, е така да бъде. Проекта на регламент за етикета за качество. Ето сега изчаквам господин Хигинс да седне. И така, проекта на регламент във връзка с етикета за качество се намира в една консултативна фаза, на един консултативен етап между различните заинтересовани страни. След 3-4 седмици преди юни със сигурност ще представим проекта и веднага след първото му представяне той ще бъде изпратен на парламента. Добре е да има приемане на първо четене. Това е първия проект на законодателство в областта на туризма. Така ще окажем на туристите, имам предвид с етикета за качество, ще окажем какво точно представлява един конкретен хотел или едно конкретно място. За нас може това да е очевидно, но за някой, който е в Китай или в Япония, е, някое конкретно място може да не означава абсолютно нищо. Не, че искам да заменя националните марки за качество. Просто това ще бъде нещо като е, чедър, като обща шапка. Може да има регионални етикети за качество. Нищо лошо, но така или иначе един общ знаменател трябва да има. Един общ етикет трябва да има, защото 50 различни критерия за качество не са нещо добро. по отношение на политиката, която ще водим, ами ще водим политика, която да е от полза за економиката. Това струва пари. Естествено. Не беше лесно да се създаде Косме, да се заделят средства за Косме. Засяга се принципа на субсидиарността. Той, между другото, е много важен за Съюза. Допълнителната полза не означава напълно да пренебрегнем принципа на субсидиарността. По отношение на средствата, това, което каза господин Фиданца, през 2012 година имаше тръжни процедури, свързани с обучение, с търсене, предлагане, с достъпност. Като целта беше да се овладе економическата полза от туризма. Имаше проекти свързани с малките и средните предприятия. Тази година имаме 4 приоритета – сътрудничество с местните власти и различните дестинации. Ще работим, освен това, за създаване на висококачествени маршрути. Ще работим, за да създадем добри условия за хората с увреждания. И ще търсим възможности за предоставяне на полезна информация в сектора на туризма. Освен това, искаме да има повече иновации, искаме да проведем семинари, информационни кампании, ще търсим устойчивост. За всички тези под области ще има средства. По отношение на етикета за качество, и във връзка с казаното от господин Гранде, и така се връщам към средствата. Калипсо 2009 година. Избрахме експертна група с цел разглеждане на ползите от туризма. Създадохме карта на туризма в 20 страни. Подехме информационни кампании за повишаване на осведомеността. Организирахме събития в Кьолн, в Румъния, в Белгия, в Германия. Създадохме механизми за пътуване на туристи от една държава към друга. Девет проекта са предвидени за в бъдеще в рамките на Калипсо. Те трябва да започнат да действат от юни тази година. Съфинансирането е от страна на Международната организация по туризъм. Целта е хора от сектора на социалните услуги да могат да се свързват и да си сътрудничат. В средата на май ще има специални събития, посветени на туризма в Брюксел. Още съм на финансирането. 131 милиона евро – Господин Данелис зададе въпрос за бреговия туризъм. Той е част от 21-та точки, които имаме в плана за действие. Работим вече по този план, заедно с комисар Даманаки. ще създадем съобщение на комисията, посветено на туризма, то трябва да се приеме през ноември. Що се отнася до реформата на пакета от закони посветени на плавателните съдове. Комисар Рединг се занимава с нея. По отношение на казаното от Аяла Сендер и Тейшера, взимаме предвид е, вашите позиции. Генерална дирекция Туризъм ще работи по всички повдигнати от вас въпроси. Що се отнася до по-далечни дестинации, като Азорските острови и Мадейра. Между другото, разбрах, че португалския парламент е говорил по темата преди известно време. Аз съм се срещал с представители на тези два автономни региона – организирах среща в рамките на генералната си дирекция с представители на всичките най-отдалечени райони. Бих искал да получа конкретна информация от Мадейра и от Азорските острови за това какво смятат те, че ние трябва да направим. Госпожа Фостър, относно стандартите. Имаме регламент за европейските услуги. Отчитаме колко важно е да има стандарти в областта на предоставянето на услуги. Дали може стандартизацията да се прехвърли към туризма, ще трябва да разгледаме този въпрос. Хората търсят високия стандарт, но всъщност удовлетвореността е нещо строго индивидуално. По отношение на културното наследство и казаното от господин Бениен, Той спомена индустриалното наследство на Европа. Работим по създаването на една програма заедно с съвета на Европа, която ще включи индустриалния туризъм относно управлението, етикетирането и така нататък имаме съвместна програма за управление. Създадохме интерактивна карта на различните културни маршрути в Европа. Бюджета възлиза на над 100 000 евро. Обучението беше въпрос, който засегнахте. Е, всъщност това е важно за всеки сектор, не само за туризма. Първата част от съобщението, наречено предприемачество, засяга обучението. Има едно предложение в последната година на средното образование – да се отделя внимание на предприемачеството, а именно да се учат младите хора как да стават предприемачи. Защото може и да търсим възможности за стажове за младите хора, но все повече и повече млади хора стават менеджери, създават собствен бизнес. И в сферата на туризма това е особено важно. Туризма за мен е част от цялостната индустрия. Вече сме извън онези времена, в които имаше малки семейни хотели, бабата или майката в семейството правеше спагетите и така нататък. Ако погледнем какво прави Турция, какво прави Близкия изток, какво прави Африка, има съвсем нова организация на туризма и отрасъла в тези държави става все по-конкурентоспособен. Съответно, нашия от Расъл трябва да реагира. Трябва да имаме продукт, който да можем да предложим на останалия свят. Ако има един красив европейски хотел с европейски сервитьори, с европейски менеджери и така нататък, ние би трябвало да можем да го представим в, в Сингапур или в Шанхай, например, но за да го представим този продукт и който да било проект, той трябва да е с високо качество. Споменахте групата на високо ниво. В а, тази група конкретно обсъдихме висшата мода. Висшата мода не е само за забавление, тя генерира много високи доходи за хиляди хора. Защо тя да не бъде неразделна част от туризма? В а, Китай, в Япония хората купуват луксозни стоки, които се показват от моделите в Европа, но те искат да ги купуват и обичат да ги купуват на местата, където те се произвеждат. Туризма не може да се разглежда като нещо отделно. Той е обвързан с други сектори на економиката, И част от нашата стратегия ще бъде туристите да посещават Европа по всякакви поводи. Споменахте, например, Олимпийските игри в Лондон. Аз мога да спомена Панаира в Милано. Погледнете Шанхайското експо. Каква важност има то. Председателя Барозо каза, че трябва да играем важна роля на изложението в Милано, защото то е нещо като трамплин за, за всички в Европа. В района на Милано има две международни летища. Много е лесно да се стигне до там. Между другото, с удоволствие ще се срещна, бих се срещнал с кралица Елизабет, но още не съм получил покана да отида в Бъкингамския дворец. За мен ще е удоволствие, ако това се случи. Между другото, британската преса е много критично настроена спрямо Европейския съюз, но в Guardian получихме положителни отзиви във връзка с, с нашите туристически стратегии. Всъщност, туризма и космическата индустрия са две области, в които в Англия не ни критикуват. 20 минути говоря, и повече. Не знам дали съм отговорил на всички въпроси. Аз самия и моята генерална дирекция сме на ваше разположение. Що се отнася до ИКТ платформата, спомената от господин Фиданза, ако не се лъжа, или господин Данелис, ние създадохме работна група с представители на основните фирми в сектора. Работим за създаване на план, който да отполза за туристическите оператори. И тъй като не ми се иска да карам господин Кун да чака нетърпеливо, ще кажа, че трябва да има усилия положени за благото на, на индустрията – Е, има държави, които са засегнати от е, кризата по-силно от други. Виждате какво става в Кипър, а Кипър е и туристическа страна. В е, Москва преди няколко дни се срещнахме с министъра на културата и с заместник министъра, който отговаря за туризма. Те ме помолиха в делегациите си да каня европейски професионалисти, които имат опит в организацията. В Руси има много ресурси, но те имат нужда от менеджерски опит. От хора, които да организират туристическа дейност. Що се отнася до растежа, инициативата за растеж, с 20 европейски фирми отидохме в Египет. Заместник председателя Лейди Аштън говори за развитието на съвместни предприятия в сферата на крузовете, туристическите крузове. Когато се постабилизират нещата в Северна Африка, под отрасъла на туристическите крузове може да се окаже много положителен и за двете страни. Да си представим и крузове, които пътуват в цялото Средиземноморие. Това би било идеалното съвместно предприятие между ЕС и Северна Африка. Така и двете страни ще дават своята дан и ще получават облаги. Същото въжи и за сътрудничеството с Норвегия и Баренцово море. Това е от мен като отговор. Благодаря за този интерес, благодаря за всички коментари. Да се надяваме, че съм бил пределно ясен. Господин Фиданс. Е, господин заместник председател, благодаря ви за подробните отговори. Има ли други въпроси? Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обърнете към сътрудниците на господин заместник председателя. Благодаря му, че прие поканата ни. Благодаря и на секретарията. Нека помоля секретарията да ни предостави всички налични документи. Ако това е възможно. Трябва да отговоря и на двата въпроса, поставени от господин Уджас. Изискахте да работим по-активно по регламента за статистиката в областта на туризма. А що се отнася до условията и реда за работа на работната група, по време на срещата с господин Симпсън говорихме по този въпрос. Предстои великденската вакансия. Следва да се доизяснят след Великден условията и редът за работа на работната група с участието на всички заинтересовани страни. Тази работна група не ни е необходима, за да провеждаме срещите си с господин заместник председателя. Той може да участва в нашите заседания винаги, когато жела и винаги, когато го поканим. Работната група следва по-скоро да постави ударението върху използването на опита на онези от нас, които се занимават с конкретни теми. Благодаря ви. Закривам заседанието. Ще се видим след Великден.